Okay. Dear colleagues. I think that we can uh, start our meeting. The first time... Така, уважаеми колеги, мисля, че можем да пристъпим към следобедната част от заседанието си. Осма точка от дневния ред. Съобщение на председатели относно препоръките на координаторите от 31 март тази година. Препоръките на координаторите са разпространени по електронен път и ако няма възражения, можем да смятаме, че се приемат от пленарния състав на комисията. Тъй, това беше осма точка. Сега можем да пристъпим към девета. Гласуване. Започваме с доклада за намаляване на потреблението на пластмасови пликове. Е, проекто препоръка на второ четене ще се приема. Ще гласуваме електронно. Моля да гласувате. We have one SED more. Имаме от социалисти и демократи един повече, който гласува. Приема се препоръката. Поздравление на госпожа Аукен. Така, сега ще гласуваме по десета точка от дневния ред. Стратегия за алкохола. Първо компромисно за, против, въздържали се, приема се. Второто компромисно изменение за, моля, против, въздържали се, приема се. Трето компромисно изменение за против въздържали се приема се. Сега изменение 137 като допълнение за кой е 137? Против. Въздържали се, отхвърля се. Четвърто компромисно за против, въздържали се, прием се. Изменение 160. За, против, въздържали се, да проверим. Ако всички са гласували, прекратете гласуването. Приема се. 161-162 анблок. Против. Въздържали се, отхвърля се. 163-то за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 165-то за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 164-то за. Против въздържали се, отхвърля се. 166 за, против, въздържали се, приема се. 167 разделно на две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част от 167, против, въздържали се, отхвърля се. 168 за, против, въздържали се проверка на 168. Е Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно пето за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 6 за, против, въздържали се, приема се. Сега изменение 192 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 7 за, против, въздържали се, приема се. 200 изменение за, против, въздържали се, приема се. 201 за, против, въздържали се, приема се. 202 за, против, въздържали се, проверка на 202. Прекратете гласуването. Приема се. 203 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 8, проверка. 203 електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. Компромис на 8. За. Против въздържали се, приема се. 215 за, против, въздържали се, проверка 215. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно девето за, против, въздържали се, приема се. 232 за, против, въздържали се, приема се. 233 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 13 за, против, въздържали се, приема се. 266 е, на колегата Фария за, против, въздържали се. Мисля, че преди се приема, но да проверим 266. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно 14А. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но да проверим. Компромисно 14А. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Прием се. Компромисно 14 Б пада при това положение. И така стигаме до 260. 76. 276. Който е за, моля, е НП. За или... А? Не. Против 276 Въздържали се, приема се. 200... Не, компромисно 15 За. Против. Въздържали се, приема се. 289 за, против, Въздържали се, приема се. 290 за, против, въздържали се, отхвърля се. 295 за, против, въздържали се, отхвърля се. 294 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 292 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 291 за, против, въздържали се, проверка на 291. Прекратете гласуването. Моля, приема се. 293 за, против, въздържали се, отхвърля се. 296 е чисто езиково, не се гласува. 297 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля, но да проверим 297. Авете вотато тути, il voto е кюзо. Прекратете гласуването. Приема се горе-долу. 298 за, против, въздържали се, проверка на 298. Прекратете гласуването. Приема се. 299 за, против, въздържали се, приема се. 300 съвместимо за, против, въздържали се, приема се. 302 за, против, въздържали се, приема се. 304 за, против, въздържали се, проверка на 304. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Прекратете гласуването, приема се. Emendamento 305. 305 за, против, въздържали се, отхвърля се. шесто за, против, въздържали се, отхвърля се. 308 и 9 амблок за, против, въздържали се, отхвърля се. 310 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 311 за, против, проверка на 311. Отхвърля се 311-то. 32 на 32. 314 за. Против. Въздържали се. Приема се. 313 съвместимо. С горното за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 315 също за против, въздържали се, отхвърля се. 316 за, против, въздържали се, приема се. 317 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 то компромисно А. 17А за. Против. Отхвърля се, но да видим все пак по електронен път. 17А. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 17 бе не, 17 беше ще го гласуваме, не пада при това положение. 17 бе за, против, въздържали се, приема се. 342 за. 342 за. Никой не е за. Против. Е, въздържали се, отхвърля се. 343 за, против, въздържали се, проверка, 342 Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. 344 за, против, въздържали се, приема се. 341 за, против, въздържали се, проверка на 341. Avete вотато tutti, вото е кюзо. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 345 за против въздържали се, приема се. 340 момент 47 347 против въздържали се, отхвърля се. 348 за против въздържали се, отхвърля се. 349 за против, въздържали се, отхвърля се. 350 за, против, въздържали се, отхвърля се. 352 за, против, въздържали се, отхвърля се. 353 за, против, въздържали се, отхвърля се. 351 за, против, въздържали се, проверка. Гласуваха ли всичко и прекратете гласуването? Приема се. 354 за, против, въздържали се, приема се. 356 Гарсия Перес за, против, въздържали се, приема се. 357, 358 Амблок за, против, въздържали се, отхвърля се. 359 съвместимо като допълнение за, против, въздържали се, приема се. 300 проверка 359 по електронен път проверка. Прекратете гласуването. Приема се. 360. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега сега към преамбюла. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ за, против, въздържали се, приема се. Изменение трето за, против, проверка на трето Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. С един глас. Четвърто изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шесто за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Пето за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 70-то за против въздържали се, отхвърля се. Седмо изменение за против проверка. Прекратете гласуването. Приема се. 9 Девето. За. Против. Въздържали се. Приема се. М? Проверка. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 10 за против, въздържали се, да повторим, моля. Вдигайте по-високо ръка, моля. Десето изменение, който е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка, добре, на 15-то изменение. Прекратете гласуването. Приема се. 12. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13. За. Против. Въздържали се. Проверка. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Четиринайсто за. Против. Въздържали се. Приема се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка, добре, на 19-то изменение. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. Проблемът е, че някои колеги в центъра някак си не си ползват ръцете. 20 то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 18 то компромисно. За, против, въздържали се, отхвърля. Е, приема се, извинете. 34 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, проверка. Прекратете гласуването. Приема се. Сега на 36-то изменение за. Против. Въздържали се, приема се. 39-то. Е, момент. Пада. 39-то пада. 37-то. За. Против. Въздържали се, приема се. 38 за. Против. Въздържали се, приема се. 41 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромисно 19 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, про, за 49 за, против, проверка.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 против, въздържали се, приема се. Изменения. 80-то изменение. Колегата Сомер за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 81 за. Против. Въздържали се, проверка. Прекратете гласуването. Приема се. 82. За. Въздържали се, отхвърля се. 84. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 85. За. Против. Въздържали се, приема се. О, проверка. 85. Прекратете гласуването. Приема се. 86 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 87 за. Против Отхвърля се. 88 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 89 за. Против. Въздържали се. Проверка. На 89-то. Гласувахте ли всички? Прекратете гласуването. Приема се с един глас. 92 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 93 за, против, въздържали се, проверка на 93-то. Прекратете гласуването. Приема се. 95-то на две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Проверка. 95-то втора част. Гласувах ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 96 за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. 98-99 са тъждествения блок, против, въздържали се, отхвърлят се. 102 за, против, въздържали се, приема се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 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 114 за, против, въздържали се, проверка на 114. Гласувахте ли всички? Прекратете. Гласуването приема се. 117. За, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, приема се. Проверка. 118. Гласувате ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. И окончателно електронно гласуване на текста с изменения и допълнения. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. Благодарности и поздравления. А сега вече можем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 Dear colleagues, Уважаеми колеги, можем да продължим работата си. Не сме свършили за днес все пак. И имаме все още точки е, от дневния ред. Преди да настъпи моментът за размяна на мнения с Юрки Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия. Значи 11 и 12 точка ще ги обединим. Става въпрос за изменение от Доха на протокола от Киото към рамковата конвенция на ОНЕ по изменението на климата и на съвместното изпълнение на задълженията, проистичащи от него. Веднага давам думата на нашата докладчица госпожа Гардини, обаче преди това съм длъжен да помоля всички е, колеги, членове и гости в залата да запазят тишина, за да продължим спокойно работата си. Госпожа Гардини, имате думата. Благодаря, господин председател. Мога да бъда относително кратка. Имаме проекто решение на съвета. Няма някакви затруднения, никой не е против. Е, има е, е, един въздържал се това в Итре. Крайният срок за изменение и допълнение е 15 април. Отбелязваме, че проекторешението на съвета представя основата за одобрение на изменението от Доха и а, задава условията за съвместно изпълнение на задълженията, поети от Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия. Не, това отделно нали, имаме документ за Исландия, за участието на Исландия в схемата за търговия с емисии. Ам... Е, бих искал да кажа нещо, което все пак е, нарушава е, този прекрасен тон. Знаете, че по приложение 2 от протокола страните от Европейския съюз, които участват във втория период на задължения по протокола, обаче някои от най-големите замърсители ги няма в този протокол. Фактически Европейския съюз е, трябваше да се възползват всички възможни политически, дипломатически, економически средства, с които разполага, за да убеди тези държави да подпишат обвързващо международно споразумение. Да видим сега някои от е, главните неща в тази връзка и в текста на съвета. Сега, ние давам положително становище по проекторешението на съвета. Напомням, че не възникват фактически допълнителни задължения в сравнение с вече поетите в рамките на Европейския съюз от държавите членки по пакета за климата и енергетиката от 2009 година в който е, държавите членки и Съюзът като цяло вече са се ангажирали да намалят емисиите с 20% до 2020 година което фактически дава възможност да поемем и международни ангажименти за втория период по протокола от Киото. Всъщност за нас е, и за държавите членки промени няма. Що се отнася обаче до задължението за отчетност и уведомяване. Изменението вменява нови задължения на договарящите страни за втория период. И всички договарящи се страни са внесли начален доклад, т.е. базисен доклад, за да се изчисли доколко са в състояние да спазят поетите ангажименти. Това е фактически една нова отговорност за договарящите се страни. И след това имаме нещо ново, така наречения механизъм за амбициите или за степента на амбициозност. Ако една страна желае да постави за себе си по-амбициозна цел. При сегашното положение на нещата, за да може това по-високо задължение да отговаря на условията по второ приложение, всички и по-скоро три четвърти от договарящите страни следва да ратифицират изменението. Това при сегашното състояние на нещата. Съгласно изменението от Доха се въвежда упростена процедура. Фактически завишените цели на дадена страна ще се смятат за приети по подразбиране, освен ако три четвърти от другите договарящи страни не възразят. Освен това, измененията от Доха водят до автоматично коригиране на целите, така че за периода от 2013 до 2020 година обемите няма да превишават средното равнище на емисиите за предходния период 2008-2012. Освен това е добавен още един парников газ, трифлороазот, който е особено мощен, с мощен парников ефект. До сега концентрациите са сравнително ограничени, но, но, но се забелязва увеличение. Това всичко е в съответствие с Парижката програма е, и пътя към Париж, както ми е известна. И, и би трябвало да подкрепим целият този пакет. Е, най първо в нашата комисия и след това парламента като цяло. Аз се надявам е, становището да мине без забава. Имаме един условен срок, който изтече, беше средата на февруари тази година. Тът е, желателно е ратификационният процес да приключи на време преди парижката среща, т.е. преди последното три месече на тази година ако се справим, ще можем да постигнем и това международно споразумение в Париж, за което е, от толкова време работим. Така, сега веднага на 12-та точка става въпрос за участието на Исландия в е, втория период на поети ангажименти по Киото. Става дума за проекта текст на препоръка, която сме изготвили по проекто решението за споразумение между Европейския съюз и Исландия. За ангажиментите на Исландия и общото изпълнение на европейските цели между Европейския съюз и страните членки за втория период на ангажименти по протокола от Киото. Европейския съюз подписва споразумение с Исландия и европейските и страните членки за втория период след Киото. На вас ви е известно, че там се поставят цели за намаляване на емисиите и те са обвързващи. Ние ратифицирахме протокола през 2002 тогава се каза, че 15 държавни членки е, ще се възползват от тази е, разпоредба и ще изпълняват съвместно задълженията си. Първия период е 2008-2012. Там се очакваше да има 8% под равнището на 99-та. После съвета е, прие цели за втория период които общо възлизат на 20% намаляване спрямо 90-та година. Тази позиция се споделя от страните членки е, и те приеха тези изменения в Доха. Изменението от Доха установява втори период на задължения по протокола на Киото от 2013 до края на декември 2020 с правно обвързващи задължения за намаляване на емисиите на страните членки на Европейския съюз и Исландия. Като цяло средно се очаква намаленията на парникови газове да са до 80% спрямо базовата година. Това е възоснова на общите емисии, разрешени за периода 2013-2020. И е, сега става дума за участието на Исландия в е, тези общо поети задължения по протокола от Киото за втория период. Исландия, трябва да кажем, вече участва в е, първия период Там се предвиждаха 10% намаления. И в този период те намалиха емисиите си средно с 2%. Сега пристъпваме към втория период. Е, Исландия изрази намерение да изпълнява съвместно с Европейския съюз схем, по силата на схемата за търговия на емисии, включително и с емисиите на парникови газове. Изпълнението се предвижда да бъде съвместно, независимо от това дали е, всички страни са членове на Европейския съюз но е, тя не се е, прего преговорите за присъединяване между Исландия не оказват влияние на съвместното изпълнение. Във всички случаи те са за ратифицирането без отлагане. И както и в предходния случай, както изложи госпожа Гардини, това ще ни бъде много полезно за конференцията в Париж. Председателят няма микрофон. Това е всъщност втората тема за съвместния дебат. Сега давам думата на докладчиците в Сянка. Господин Сантардакис. Заповядайте. Благодаря господин председател. Благодарности на двамата докладчици за тяхната работа. Е, не можем да не се съгласим с е, необходимостта да се вземе незабавно решение по тези препоръки, е, за да се ратифицира, по ратифицирането на, от Европейския съюз на протокола от Доха и съответно споразумението с Исландия за съвместно изпълняване на задълженията. Изменението от Доха всъщност въвежда втория период на задължения по протокола от Кието и Европейския съюз заедно с Исландия си поставят цел за намаляване на парниковите емисии от 2013 до 2000 година с намаление с 80% спрямо базовата 990 година преди конференцията в Париж трябва да направим така, че е, ще можем да препотвърдим нашия ангажимент за намаляване на емисиите. Затова е много важно и двата доклада да бъдат прияти с възможно най-голямо мнозинство, за да може страните членки съответно да ратифицират протокола. Нека да не забравяме е, в никакъв Комисията спомена това вчера, че климатичните промени са е, проблем на световно ниво и съответно решението трябва да се търси на световно ниво. Измененията по Киото е, трябва да бъдат придружени с съответните ратифицирани от страните членки. За сега само 26 страни членки са го направили. Затова призоваваме и комисията да отвои усилията си в е, така, екологичната дипломация, за да могат да упражнят силата си за убеждаване и да привлекат възможно най-много ратифициращи. Следващия оратор госпожа Гърлин. Нямам какво да добавя и ви благодаря, господин председател. Следващия оратор. Да, за да за да се изпълнят ангажиментите, не е достатъчно само да се подпише споразумението. То ще бъде подписано или е подписано. Въпросът е после какви ще са резултатите, какво ще постигнем. Това е което искам да кажа. Господин Гербранди? Благодаря, господин председател. И аз напълно съм съгласен с двамата докладчици. За мен е от ключово значение да настояваме пред страните членки да се забързат и да приключат с ратифицирането на протокола преди е, Парижката конференция, за да можем да дадем и добър пример. Госпожа Конечна? Няма да се бавя много. Искам да благодаря и на двамата докладчици. Моята група ще подкрепи и двамата в тяхната работа. Благодаря. Господин Фронте. Аз, е, това е госпожа Еви, аз ще се изкажа от името на господин Фронте. Съвсем не сложни са и не болезнени двете теми, които обсъждаме. Е, целите за намаляване на емисиите са задължителни за Европейския съюз и страните членки. Смятам, че те могат да бъдат постигнати. Всъщност ние е, даже сме е, напред във времето. Важно е страните членки да ратифицират протокола, за да може той да действа. И е, определено има нужда максимален брой страни да застанат зад него. Всъщност отчитането започва от 2013 и тъй като ние сме доста напреднали, трябва да се възползваме максимално, да не създаваме затруднения и за другите страни. Ратифицирането може да стане до 2015 година. Трябва да ангажираме и страни извън Европейския съюз. Техните амбиции са много по-малки от общо приятите. А, що се отнася до вече споменатия нов газ, който ще бъде добавен, това е добре. А, добре е да се възползваме от всичко, което сме постигнали до тук. Благодаря. Това е представителя на Европейската комисия. Благодаря и на двамата докладчици за проекто препоръките в които те препоръчват да се съгласи парламента с решението на съвета за изменението от Доха. Ратифицирането, както правилно показах, посочихте, не променя нищо по отношение на законодателството и на целите, които са поставени вътрешно. Но символично това ще е един много важен жест от страна на ЕС. По този начин ще можем да търсиме и спазване на международните ангажименти до 2020, които ще бъдат прияти в Париж. Европейския съюз съвсем очевидно е, че прави максималното, за да ускори процеса на преговорите и затова сме благодарни на, диплом... на депутатите, които напомнят колко е важно да водим работа по климатичната дипломата... дипломация. Госпожа Могерини всъщност слага тази тема като основен приоритет за 2015. Тя работи с външните служби на страните членки и с Европейската комисия за да упражним максимален натиск на нашите партньори, особено страните от Г20, които всъщност произвеждат три четвърти от емисиите в света, за да можем да оповестим и нашите намерения и да научим техните за споразумението. Темата е изключително важна за всички и всички и в Европа и на световно ниво трябва решително да работят за постигане на нови ангажиращи цели страните членки трябва да следват е, вътрешните си процедури за ратифициране и смятаме, че до третото е, три месече е, ще успеем да ги ратифицираме, така че на срещата на върха в ООН е да вече да дадем ратифицирания документ. А що се отнася до Исландия? Исландия участва по същия начин, както и страните членки. Има записани ангажименти, които изпълнява съвместно с Европейския съюз и нивата за емисии бяха, за Исландия бяха определени спрямо ангажиментите, записани в протокола от Киото и съответно изменението от Доха в съответствие и с европейското законодателство, включително пакета за климата от 2011. Това ще даде много важен сигнал на международната общност, че ние си изпълняваме ангажиментите а и сме доста амбициозни в сътрудничеството си. С това искам да благодаря отново и на двамата докладчици, и на вас, господин председател. Благодаря. Последният срок за изменения е 15 април. Ще гласуваме в парламентарната комисия по околна среда на 7 май, а на 26 или 7 май, извинете, а юни или юли ще влезе в пленарна зала. С това за сега прекратяваме нашето заседание за около 20-25 минути, за да изчакаме пристигането на заместник-председателя на комисията, комисар Катайнен. dear colleagues. Председателят, уважаеми колеги, можем да започнем. Нека започнем, тъй като нямаме много време. Предстои ни размяна на мнения с заместник-председателя на Европейската комисия, господин Катайнен, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността. За нас е много важно да чуем лично от него какви са приоритетите на комисията в тази област. Много е важно да бъде изслушана и другата страна в лицето на членовете на парламента, за да изложат те своите приоритети. Бихме искали да узнаем кои ще са приоритетите ви в рамките на работната програма за 2015 година. като отправим поглед и към работната програма за 2016. Ще дам думата на господин заместник председателя, след което ще пристъпим към дебатите. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, благодаря ви за поканата да участвам в днешното ви заседание. Наистина с удоволствие ще разговарям с вас за тази годишната ни работна програма. Ще изслушам и вашите виждания за това как да стимулираме инвестициите, за това от какви инвестиции се нуждаем, за да насърчим растежа и заетостта. С други думи, днешната среща е възможност да се получим един от друг. Работната програма на комисията за 2015 година е ясна, съсредоточена върху конкретни цели. Възнамеряваме да работим бързо. Това вече е видно от представените предложения за инвестиционния план, за енергийния съюз, за пътна карта за конференцията в Париж, за цифровия съюз и съюза на капиталовите пазари и за инициативата за младежка заетост. В миналото работната програма на комисията бе дълъг политически документ, за, кого, за който не се водеха никакви разисквания. Но този път е различен. Ние, новата комисия, искаме да направим така, че действащите и новите политики да насърчават растежа, заетостта, социалната и екологичната устойчивост. Гражданите очакват конкретни резултати. Комисията ще направи всичко, което е по силите й, но тя не може да работи сама. Всички трябва да осъзнаят, че вече не е възможно запазването на статуквото. Затова искам да чуя и вашите виждания за това как да си взаимодействаме в бъдеще. Комисията иска да постави ново начало, нещо, което е отразено и в новата и структура. Заместник-председателите работят в проектни екипи. Разчупихме действащите до момента стереотипи, като сега наистина залагаме на съвместното разработване на политики. Ние в комисията искаме всички в ежедневната си работа да се съсредоточат върху устойчивото развитие. Новата ни структура, работата ни по отделни проекти улесняват този процес. Нека подчертая също колко е важен инвестиционният план, както и фондът за стратегически инвестиции. Работната програма на комисията за 2015 година постави едно ново начало. Сега трябва да поддържаме набраната инерция и да си сътрудничим за постигането на резултати. Графика по основните инициативи за 2015 година ще бъде публикуван скоро. Ще продължаваме да ви предоставяме информация за нововъзникващи инициативи вече не залагаме на политическата приемственост. Изслушахме вижданията на парламента в пленарната зала, както и на заседания на ресорни комисии, след което комисията потвърди, че оттегля някои законодателни предложения. Така сега ще можем да се съсредоточим върху разработването на най-подходящите методи за постигане на целите си, в това число и по предложението за кръговата економика, което ще представим по-късно тази година. Всеки един комисар изготвя изцяло нови планове за законодателна дейност в съответствие с приоритетите на комисията, както и в съответствие с 10-те приоритета, възоснова на които настоящата комисия бе одобрена от парламент. За това ще ни е необходимо време, за това ви моля и за търпение. Напълно осъзнаваме причините за загрижеността ви във връзка с отеглянето на някои законодателни актове. Но като анализираме цялостната ситуация, стигаме до извода, че трябва да се постигнат конкретни резултати по места. Не поставяме под въпрос заложените цели. Искаме обаче да ги постигнем по интелигентен начин. Това въжи, например, за установяването на реална кръгова економика. Нека първо се спра върху инвестиционния план за Европа, който бе прият миналата година през ноември. Както знаете, приехме през януари тази година предложението за регламент за фонда. Екологичните проекти присъстват широко в предложенията по инвестиционния план Допустими за финансиране са и проекти в областта на кръговата економика. В момента вие разглеждате законодателното предложение за инвестиционния план. Отблизо следим работата на отделните ресорни комисии и им предоставяме необходимата информация. След гласуванията в комисиите очакваме ползотворни разисквания по време на тристранните консултации с парламента и съвета, така че фондът да заработи преди лятото. Следващият ни приоритет е стратегията за енергийния съюз, наред с пътната карта за конференцията в Париж. Поставили сме си амбициозни цели в областта на климата, а целта на енергийния съюз е да се установят конкурентоспособност, сигурност на доставките и устойчивост. Постигането на целите в областта на енергетиката и климата за 2030 година е основен наш приоритет. Както изтъкна пред вас и колегата ми Франц Тимерманс, комисията е решена да направи така, че Европейският съюз да запази водещата си в световен мащаб роля в областта на ВЕИ. За целта държавите членки трябва да постигнат целите за дела на ВЕИ до 2020 година. Предложенията за прилагането на политическото споразумение за рамката за енергетиката и климата до 2030 година ще бъдат направени на ранен етап от мандата ни. Ще работим активно и за прехода към кръгова економика, ефективно използваща ресурсите. Това е в пълно съзвучие с целите за устойчиво развитие, които изискват от нас да гарантираме устойчиви методи на производство и устойчиво първо потребление. Комисията отдава голямо значение на всички три измерения на устойчивостта, а именно екологичното, економическото и социалното. Новата комисия е решена да поднови усилията за отчитането на всички тези три измерения като ги взема предвид във всички области на политика. Новата структура на комисията, основаваща се на групи работещи по проекти, е много ефективна в това отношение. Що се отнася до устойчивото развитие, то трябва да бъде отчетено в различни области на политика. Тази отговорност се пада на всички мои колеги, най-вече на заместник-председателя Тимерман, с който ще наблюдава работата ни, така че наистина да постигнем тази си цел. Нека сега се спра върху кръговата економика. Тя е сред политическите приоритети на комисията. Трябва да начертаем действията си за следващите пет години. Осъзнаваме колко е важна кръговата економика в световен мащаб. Осъзнаваме и от какво значение са действащи лица като Китай. За това би било глупаво да не инвестираме в прехода към кръгова економика. От екологична гледна точка и от гледна точка на конкурентоспособността, това е много важен въпрос. Аз и моят кабинет вече работим за изготвянето на амбициозен пакет от законодателни мерки за циф... кръговата економика. Какво планираме? Първо, ще представим преработено предложение за отпадъците. То ще отчете информацията, която получихме по време на допитванията до обществеността, както и информацията, предоставена от парламента и комисията. До голяма степен предложението ще се основава на вече направената оценка на въздействието. Ще запазим основните първоначални цели. В никакъв случай няма да подриваме принципа на иерархично подреждане на методите за третиране на отпадъци. Дори напротив, ще проверим възможностите за по-ефективното му прилагане прилагане. Ще се запитаме дали не трябва да се получим от грешките допуснати в миналото и от опита на справящите се най-добре страни. Ще трябва да се запитаме дали не трябва да се предвидят и по-гъвкави срокове за извеждането от експлоатация на депат. Така ще се избегнат нови инвестиции в инсталации за изгаряне и ще се насърчат инвестициите в областта на рециклирането ще трябва в по-голяма степен да отчетем специфичното положение на държавите членки, така че да се върши ефективна работа по места. При все това предложението ще съдържа обвързващи цели. Ще представим второ план за действие, покриващ пълния цикъл на кръговата економика. Политиката в областта на отпадъците е важен елемент, но тя не е единствения елемент на кръговата економика. Ще трябва да разгледаме цикъла нагоре по веригата, т.е. преди да се генерират отпадъци и надолу по веригата, след след рециклирането. Ще трябва да разгледаме възможностите за повторна употреба. Ще трябва да разгледаме и въпроси, свързани с проектирането на продуктите и качеството на рециклираните продукти. Ще трябва да се спреми върху суровини от основно значение, както и върху бариерите по веригата на създаване на допълнителна стойност и пред новаторството в тази област. Ще се спрем и върху допълнителните ползи, които могат да бъдат постигнати на общо европейско равнище. Още преди лятото ще проведем обществено допитване, като си сътрудничим и тясно с Европейския парламент. Радвам се, че през април ще организирате изслушване по темата. Не губим време, службите на комисията работят много усилено. Аз съм ръководител на проектната група в комисията, която очертава действията на Европа за следващите няколко години и работи по отделните елементи на преработеното предложение за законодателен акт. Тясно си сътруднича с комисарите Вела, Бянковска и с заместник-председателя Тимерманс. През едните седмици ще се организира и среща на всички комисари, чието ресор има отношение към темата. Заедно сме поели ангажимент да се върнем на темата още през 2015 година. Надявам се, че ще успеем да направим това през есента. Това бе всичко от моя страна. Надявам се, че ще има ползотворни разисквания по въпросите, които смятате да ми зададете. Председателят, благодаря ви. Преминаваме незабавно към първия кръг от въпроси и отговори. Представителят на НП е госпожа Гростет. Благодаря, господин заместник председател на комисията Катайне. Много се радваме, че се срещаме с вас тук и е, че имаме един е, истински обмен на мнения. Вие отговаряте е, за ресор, който е изключително важен и който има отношение към всички нас, а именно устойчивото развитие. Ние много се вълнуваме от тази тема. Искам да започна с плана Юнкер и е, който освен това е и ваш план, вие сте работили много по него. Там се пораждат огромни очаквания. Ние наистина смятаме, че нещата са е, спешни. Ние сме избрани и имаме нужда вече да започнем конкретна работа. И Знаете, вече съм го казвала, но нека да повторя, че особено се безпокоим да не се получи така, че е, след като вече са положени усилия за иновации и за научни изследвания, изведнъж е, финансирането на проекти да излезе в противоречие с е, програмата Хоризонт 2020. Във всички случаи се притесняваме и какво отношение ще имат инвестициите към е, вече съществуващите планове. А що се отнася до нашите е, работи по отношение темата здравоопазване, ние трябва да работим не само по приложните изследвания, но и фундаменталните такива. Искам да чуя и вашето мнение за работата ви с, с университетите, какви гаранции ще дадете за научните изследвания, как ще осигурите необходимото адекватно финансиране – е, защото ние трябва да пазим преднината, която имаме. И пак е, по темата плана Юнкер. За нас е много важно е, да няма политическа намаса, намеса при определяне на проектите. Трябва да има гаранция, че се финансират проекти, които са свързани с растежа устойчиво развитие и много други. Го, говорите за кръговата економика, това е от ключово значение. Трябва да търсим обаче и нови методи на производство, защото в момента не може да се приема факта електроуредите за домашно потребление да бъдат направени за 5 години и след 5 години да не намирате резервни части и да трябва да си купите нов уред. Трябва да се промени просто менталитета. Та това, което казвате за кръговата економика е добре, но трябва да има действие на практика. Какви и как ще може в плана Юнкер да се правят и избор на проекти, които поддържат иновациите и как ще се направи разликата между тях и инвестициите в структурни проекти, които са от стратегическо значение за иновации? Мистер Гротев. Господин Гроте от името на социалистите. Благодаря, господин председател. Господин заместник председател Катайнен, вие отговаряте за работните места. Именно от работни места се нуждаем в Европа. От устойчиви работни места, не само в областта на екологичните мерки, но и в областта на... Извинете, не само от екологична, но и от социална гледна точка. Това ще е от полза за гражданите, ще е от полза и за Европа, тъй като все още се намираме в тежка економическа криза. Затова според мен е важно да започнем работа по прилагането на един план за реформи и инвестиции, в рамките на който да инвестираме в инфраструктура, в мрежи. Всички капиталовложения в инвестиции могат да доведат до напредък във всички области трябва да се погрижим за това да прилагаме новаторски подход. Там, където не се залага на новаторството, това трябва да се промени. Новаторството е много важно в областта на здравеопазването. Очудвам се, че работната програма на комисията за 2015 година не предвижда мерки в тази област. Ако инвеститорите искат да направят капиталовложения в новаторски продукти в областта на здравеопазването, то ще трябва да им гарантираме правна сигурност. За това искам да ви попитам дали в програмата ви за 2016 година ще бъдат предвидени мерки за областта на здравеопазването. В тази област работят предприятия, които реализират големи печалби. Трябва да гарантираме запазването на тези печалби в бъдеще. Кръговата економика е тема на много оживени разисквания в редица държави членки, в това число и в Германия. Германците са загрижени. Те всъщност са известни с това, че често се страхуват. Мога да направя връзка и с търговско-инвестиционното споразумение с САЩ. По време на мое скорошно посещение там установих, че американците не влагат много голяма енергия в преговорите за сключването на това споразумение. Трябва да очертаем онези области, в които могат да се разкрият работни места. Ако повишим ефективното използване на ресурсите с 30% до 2030 година, това ще ни разкри огромни възможности за разкриване на работни места, несравнимо по-големи от тези, които ще проистекат от търговско-инвестиционното споразумение с САЩ. За целта обаче трябва да работим и за напредък по кръговата економика. Нека не обръщаме поглед към, бъдещ, към миналото, нека погледнем напред към бъдещето. Ако заложим на кръговата економика и работим усилено в тази област, то ще можем да привлечем и инвестиции. Третия момент, върху който ще се спра е следният. За да функционира добре вътрешният ни пазар в областта на промишлеността, ще трябва да работи добре схемата за търговия с емисии. Вчера се проведоха първите тристранни разговори за резерва за стабилност на пазара. Много мило се държахме един с друг, но мисля, че през май ще кръстосаме шпаги. През 2008 година допуснахме грешки, които не бива да допускаме в рамките на третия период на търгуване. Призовавам ви да се погрижите за това да реформираме схемата за търговия с емисии по един разумен начин, изгоден и за дружествата. В момента има много големи проблеми, тъй като пропуснахме шансовете за доизграждане на системата за ВЕИ. Ако не се справим с проблемите, с схемата за търговия с емисии, то съм сигурен, че министрите на финансите на Европейския съюз ще проявят голяма изобретателност, ще наложат данъци върху въглеродния двуокис, което пък ще се отрази катастрофално върху вътрешния пазар в Европейския съюз. Не бива да допускаме това. С интерес ще изслушам вашето становище по въпроса. Пожелавам успех и при изпълнението на плана Юнкер. Благодаря за екаре, госпожа Гърлинг. Благодаря, госпожа, господин председател. Съвсем накратко. Господин Катайнен, мога ли да ви попитам, смятате ли, че изпрехвърлените фондове от Хоризонт 2020 ще бъдат специф... конкретно използвани за научни изследвания за да се гарантира и бъдещето на Европа. Много чухме за предхвърлянето на фондове, за подкрепата на инвестициите за работни места, но какви конкретни стъпки сте предприели да ангажирате частния сектор, включително и търговския такъв, който може да из... има много съществено влияние върху плана Юргенско... Е, с кого сте се срещнали? Какво а, сте направили за запазване на способността, за подобряване на бизнес средата, за да стане Европа атрактивно място за инвестиции? И къде смятате, че там могат да има подобрение на действието с оглед на политиките за околната среда? Господин Гербранде за Алде. Благодаря, господин председател. От а, е, мое име също добре дошъл на заместник председателя на, на комисията Катайнен. Работните места и растежа са основна цел на настоящата комисия и вие отговоряте е, именно за този ресор, т.е. Вие, вие сте господин работни места и заетост в комисията. И е, въпросът е не е дали искаме работни места е, и растеж. Всички сме на едно мнение, че ги искаме. Въпросът е какви работни места и как. Като цяло в Европейския съюз ние като че ли е, се придържаме към е, политики на база на научни изследвания и е, знания. Но много международни институции, ОССЕ, Световната банка, други, е, отправят едно общо послание, а именно, че единствено устойчивия растеж може да създаде е, работните места на бъдещето и правилния растеж. И съгласен ли сте, че е, растежа ще бъде възможен единствено ако е устойчив? Това е първият ми въпрос. И ако сте съгласен, може ли да ми обясните защо в политическите насоки на председателя на комисията Юнкер с 10 приоритета не се споменава въобще устойчивост? Защо липсва тази дума? Абсолютно. Споменава се един път с енергийната сигурност и възобновяемите енергийни източници свързано с опасността от действията на Путин, но не с развитието ни като такова. И е, след като е, тази висок, тези високо уважаващи международни организации говорят за устойчивост, а нашата комисия – не отваря изобщо дума за това, аз лично започвам леко да се безпокоя дали е, вървим в е, правилната посока, дали очакваме правилните работни места в бъдеще. Второ, кръговата економика. Всички комисари сега говорят, че това е огромен приоритет за комисията но а, мога да кажа, че то стана приоритет едва след грешката за оттеглянето на пакета законодателни предложения за отпадъците. И е, ме интересува какво се случва сега в комисията. Наистина, вярно ли е, че искате да е, премахнете европейските цели за отпадъци като цяло? Това чувам. Говорихте за план за действие за кръговата економика. Що се отнася до мене, е, план за действие означава незаконодателен документ. През 2011 е, вече беше изготвен прекрасен анализ, е, който се наричаше пътна карта за ресурсово ефективна Европа. Там се съдържаше всичко, което ни е необходимо за кръгова економика. Единственото, което трябваше да се направи е да се излезе със съответни законодателни предложения. И първото от тях беше пакета за отпадъците. А сега пакета за кръговите, е, е, за отпадъците не беше за кръговата економика. Той беше само първата стъпка. И може ли да ми поясните този план за действие различен ли от пътната карта от преди няколко години? Къде са разликите? Има и а, съобщение на съвета за а, кръговата економика. Може ли да ни обещаете, че ще излезете с законодателни предложения? защото думи, пътни карти, планове за действия, съобщения няма да ни доведат до е, тази кръгова економика, от която имаме толкова нужда. А имаме нужда от нея, защото това е единствения правилен начин за създаване на растеж и то устойчиви, за създаване на добри работни места. Благодаря за Гуе Катерина Понячна. Благодаря. Благодаря ви, господин заместник председател, че разговаряте с нас. Няколко въпроса. Заетост в е, зелената сфера се сблъсква с същите проблеми. Страните членки е, имат затруднения с е, ангажирането на лица, които да имат съответните умения – за да се създават нови иновативни е, места в зелената економика. Вие казвате, че от комисията ще излезете с законодателно предложение за обучение и интегриране в трудовия пазар. Може ли да ни кажете нещо по-подробно? Кога ще го предложите? Кой обаче ще плати и разходите, свързани с това предложение? После, кръговата економика. Правилно казвате, че тя е от ключово значение за всички нас. За първ път чувам за работна група на комисията. Говорите за срокове есента 2015. Какво план ли ще направите? Конкретно законодателство ли ще внесете, дайте ни малко повече подробности за графика за тази планова економика. После споразумението за търгови инвестиции с щатите. Ние е, се надяваме, че няма да засегнеме правата на работодателите, а за прехвърлянето на сметки от а, е, програмата Хоризонт 2020 към плана Юнкер има ли данни економически, които да доказват, че ако оставиме на страна проектите по Хоризонт 2020 за научни изследвания, това ще се отрази положително. Басейхаут за зелените. Благодаря. Благодаря, господин Катайнен, че сте тук и че споделяте с нас вашите виждания. Аз ще се присъединя към хора на, на тези, които е, все още не се доверяват напълно на комисията, когато казвате, че ще бъдете много амбициозни за кръговата економика. Малко рановето ви е, е нарушено, защото винаги, когато дръпвате предложение, после казвате, а не, ние просто ще е, излезем с по-амбициозно такова. Добре ще е да се окаже, че грешим за това, че не ви вярваме в момента. Вие се обявявате за растеж, за работни места. Но като гледаме как се отнася комисията към преговорите за търгови инвестиции с щатите, е, е интересно да помислим. Е, къде точно откривате потенциала за създаване на работни места? Е, има и съответни проучвания от комисията. Дори там не се споменават такива цифри. Говорите за 400 000 нови работни места. Но оценката на въздействието а, говори за 580 хиляди работни места, но комисията а, Става дума за зелената економика, но комисията не говори чак толкова за зелената економика, продължава с споразумението за търговия с щатите. Та, да, кръговата економика, когато казвате, че ще бъдете по-амбициозни, какво искате да кажете? Че ще рециклираме повече отпадъци? или просто ще създадем е, по същество нова кръгова економика. Сега има лобисти от индустрията, например, които твърдят, че регламента РИЧ е, затруднява рециклирането, но те е, бъркат. Е, не регламента спира рециклирането, а опасните продукти в съответните стоки. И за това ние трябва да разработваме нетоксични елементи, които по-лесно да се рециклират. Именно там трябва да инвестираме. Това са иновации, това са нови работни места, а не да дерегулираме всичко, което се покрива в момента от регламента РИЧ. Това е кръгова економика. Иначе, ако говорите, че сте по-амбициозни и вървите по посока дерегулация, нищо няма да постигнете. После, достъп до правосъдие. Знаем, има много обсъждания и тук в предходното предвиждано законодателство бе от, е, изтеглено и сега отново ни обещавате ново предложение от комисията за достъп до правосъдие. И това е, е ключово. Всеки път е, комисията ни казва, много е важно да се прилага законодателството. Да, обаче доста, до съдилища по е, въпроси свързани с околната среда е абсолютно, има огромен разнобой в страните членки. Затова имаме нужда от документ за достъп до правосъдие. И не искаме комисията да излиза с, дрънканици в някое съобщение. Искаме да се излезе с реално законодателно предложение. Не просто едно поредно съобщение, така че всички граждани да имат възможност да следят и за изпълнението. И трето, инвестициите и плана за инвестиции. Леко съм раздразнен от а, е, а, е, служителите на комисията, които сега обвиняват парламента, че забавя преговорите за плана за инвестиции. Ние правим това, защото искаме той да е по-добър. Не искаме да си караме както и до сега. Не можем да си караме както до сега, защото когато не искаме да го правим, в плана за инвестиции трябва да настояваме Европейската банка за инвестиции да не си продължава и тя както до сега, а да мисли за по-рискови, по-нови, различни инвестиции, за да се вижда не само откъде идват парите, а и къде отиват. Това е от което се, което се пита парламента и няма нужда сега комисията да казва, парламента бави преговорите. Това не помага на никого. Така че ако искате по-добро предложение, започнете да стимулирате дебата. Нека да излезем с по-добри формулировки. Иначе просто слагате, спъвате най-добри е, дискусии и си карате, както и до сега. Благодаря сега Европа за пряка демокрация. Господин Педичини, благодаря. Благодаря на заместник председател Катайна. С голям интерес следих работната програма на настоящата комисия и вашите приоритети и плана за инвестиции. Никой не може да отрече, че е необходимо да има инвестиции за стимулиране на европейската економика. Но според нас тази економика трябва да е различна. Тя трябва да е синя, с акцент върху природните екосистеми, защото в една природна екосистема няма отпадни продукти. Ресурсите са практически неизчерпаеми и за нас е много голям въпросителна как се изразходват съответните инвестиции. Дали те опазват околната среда и здравето на гражданите. Как смятате да насочите инвестициите така, че да се създадава економика, която да се възползва от възобновяеми енергия и да е устойчива. Второ, за кръговата економика в механизма, в фонда за стратегически инвестиции, за Хоризонт 2020, механизма за свързване на Европа, се говори за устойчивост, но в фонда за инвестиции в никакъв случай не се споменава тази дума. Как ще осигурите по-голяма ефективност на проектите? Много въпроси бяха зададени. и Сега давам думата на господин заместник председателят на комисията да даде първия кръг от отговори excellent contributions and, and questions. I tried to pull some questions because they were... Много отлични изказвания, много въпроси. Ще се опитам да обединя някои от тях, тъй като доста бяха зададени за хоризонт, е, инвестиционния план. Първо, да видим, инвестиционния план и, и финансирането. Аз е, много добре разбирам, че има едно безпокойство, що се отнася до прехвърлянето на средства от Хоризонт 2020 към ЕФСИ. Лично аз съм до голяма степен ориентиран към образованието, научните изследвания. Е, е, бях член на, на комисията на Финландския парламент е, за образованието. Но, но му по тази причина всъщност аз съм готов да прибегна до Хоризонт 2020 отчасти за финансирането на ЕФСИ. Понеже да погледнем фактите. Хоризонт 2020 е най-голямата в света по финансиране и следователска програма на обща стоеност 77 милиарда евро. Сега възнамеряваме 3,5% от това финансиране да бъдат прехвърлени към ЕФСИ. На обща стоеност 2,7 милиарда, т.е. безвъзмезното финансиране да се превърне в финансов инструмент, ресурс за финансов инструмент, за финансиране на научно-изследователска и иноваторска работа на стойност далеч превишаваща тези 2,7 милиарда. Току-що посетих е, университета в Екс Ле Марсей е, във Франция, е, където с гордост ми показаха резултатите от сътрудничеството с Европейската инвестиционна банка. Европейската инвестиционна банка е финансирала под формата на кредити фундаментални научни изследвания, привлякла е по този начин частни инвестиционни средства. Дори фундаменталната наука може да бъде финансирана по търговски начин. След това наскоро бях и в Кипър и дори в Кипър, страна в тежко положение, университета, който посетих се гордее с тясното си сътрудничество с Европейската инвестиционна банка, която също кредитира фундаментална наука в Кипър. И това само от, от последните дни. Подобни съображения, такива примери е, ни окоръжават е, в решението ни да прибегнем до финансиране от е, Хоризонт 2020. Разбира се, научните работници все още получават заплатите си от държавата, но, но не може да се твърди, е, че фундаменталната наука не може да бъде финансирана и по стопански начин. Впрочем, ако видите страните с най-голям брутен вътрешен продукт, е, фундаменталните научни изследвания в тези страни се, се финансират тъкмо така. Що се отнася до подбора на инвестиционни проекти? Подбора по EFC трябва все пак да е различен от обичайния подход на Европейската инвестиционна банка. Как точно ще се различава? EFSI е, ще насочи вниманието към високорисковите проекти по две направления. Първо за МСП високорискови МСП и на второ място финансиране на инфраструктурата. Ето за това ни е нужна гаранция от европейския бюджет. Нали, за да може Европейската инвестиционна банка да финансира такива проекти. В противен случай би било по-уместно пряко да се финансира Европейската инвестиционна банка, да се снабди тя с повече кредитен ресурс, но банката сама по себе си не може да финансира по вътрешните си правила високорискови проекти. Докато ние можем да е, зададем такава насока, е въпрос за новотехнологични е, проекти, пилотни проекти в някои случаи. Дялово участие в е, новаторски, новосъздаващи се малки или средни предприятия. И освен това, комисията няма да прави самия подбор, нито който и да било политически орган когато разговарях с инвеститори от различни страни, те най-вече се интересуваха от това, кой ще подбира инвестиционните проекти. И моят отговор винаги е бил такъв. Управлението на фонда. А кои са в управлението на фонда? Политици или, или професионални финансисти и инвеститори? Кой ще ги подбира? Пазарът ще ги подбере и те ще бъдат независими от е, каквито и да било политически влияния. Само така, мисля, този процес на подбор ще се ползва с доверието на инвестиционната общност. Иначе, в обобщение, ЕФСИ има за цел е, да стимулира растежа, капиталовложенията в нов економически растеж, значи нови е, технологии, инфраструктура, сигурност. Основата, значи, на едно економическо обновление. Госпожа Гростет мисля, че до голяма степен отговорих на първия и на втория ваш въпрос. По-нататък, е, е, друг уважаем депутат спомена въпроса за здравеопазването. И аз напълно споделям тази гледна точка. Науката в здравеопазването, здравното инженерство, технологиите в здравеопазването – не са опозотворявани до сега в съответствие с потенциала си за економически растеж и заетост. Образоваме много специалисти в този сектор, но за съжаление до сега не сме дали възможност на здравеопазването да разгърне потенциала си по, така, по стопански начин. Иначе много средства се влагат в здравеопазването. Но стопанската роля на здравеопазването до сега е била пренебрегвана. Европейската инвестиционна банка вече съдейства за финансиране на, на здравеопазването някъде с 60 до 70 милиарда годишно. Сега, кръговата економика привлече втория кръг въпроси. Причината, по която оттеглихме пакета за отпадъците е, че този е, въпрос, този аспект е само част от въпроса за кръговата економика. Доста бързо бе изготвен този пакет, както знаете. Не всички служби на комисията имаха възможност да ам, допринесат това доведе до някои недостатъци, независимо от сериозните предимства на пакета. Сега вече, работейки по новия вариант на пакета за кръговата економика, е, е, ние привличаме всички специализирани звена на комисията. И въпросът за отпадъците ще бъде неразделна, интегрална част от е, уредбата на кръговата економика. Значи, това първо по кръглата економика ще преразгледам, ще преработим предложението на е, уредба е, за отпадъците. Ще възприемем един по-последователен полисекторен или полиотраслов подход, е, който да обхваща приоритетите на комисията е, за растежи заетост, енергиен съюз и за повече инвестиционни възможности. Ние ще акцентираме върху тези аспекти на кръговата економика, които, в които инвестициите биха допринесли за економическо обновление. Кръговата економика не може да бъде част от економиката. Кръговата економика е нещо подобно на прословутия европейски модел на европейска социална пазарна економика. Това е един е, е, една всеобхватна економическа концепция. И би трябвало да ние от, от страна на комисията да я обемем така, да, да я проучим преди да излезем с конкретни предложения. И значи по, по графика през май тази година ще започне обществено допитване. Е, през месец юни ще проведем конференция на заинтересованите страни. и следващата есен ще е, излезем с конкретните нормативни предложения. Надявам се да ни съдействате, парламентът, тъй че да, да протече една наистина оживена дискусия за това, що е то кръгова економика. Кои са аспектите й? Как трябва да гледаме на кръговата економика, за да доведе в край на краища тя до устойчив растеж. Много се надявам това да бъде наш общ проект и много ви моля да не предрешавате изхода на това начинание с известен негативизъм. Така, питахте за задлъжнялостта, за, за да, е, така нареченото лостово число. А, миналата година а, е, за Европейската инвестиционна банка бе 80 пъти, фактически, а, е, привличане на, на, чужди, на чужд ресурс. Сега е 50. Защо е по-низко? Защото нямаме повече средства за да гарантираме Фактически 60 милиарда ресурс следва да бъде гарантиран с около 20 милиарда гаранция. Нали? За да можем все пак да привлечем частен сектор, да не въвличаме само държавата. Ам... Заетост и устойчивост на економиката. Когато след като ще харчим обществени пари, Определено ще трябва да насочи вниманието си към нови економически решения, е, както теоретични, научни, да, така и, и социални. Тук значи, говорим за, за устойчива заетост, за качество на образованието и обучението. Бе споменато и инвестиционното споразумение с САЩ. С преговорите за такова едно споразумение. Е, комисията няма намерението, прочим и американската страна няма това намерение, да бъде понижен стандарта на охрана на труда. Е, има някои неща, които просто не са на масата на преговорите е, но говорим за хармонизацията на техническите стандарти. Това е нещо много важно. Само, че Що се отнася до другите стандарти, здравеопазване, безопасност на хранителните продукти, е, трудовоправни отношения, това просто не подлежи на преговори. Е, има, и има взаимно разбиране за това от двете страни. ще, още нещо, да, достъп до правосъдие. Комисията ще се придържа към поетите ангажименти. Последната програма за действие няма промени, вие добре познавате е, програмата. Аз и по-рано пред вас съм казвал, че това ще бъде базата и не се очакват промени. Благодаря. Не сте получил отговор ли? Ам, извинявайте, господин председател, аз много внимателно слушах, но така и не чух отговор на въпросите, които зададох за устойчивостта като строг критерий за бъдещия растеж. Ще получим ли все пак законодателни предложения е, по кръговата економика или ще се задоволи комисията с план за действие? Ще има всякакви предложения, и нормативни е, проекти, и други. Не всичко може да се регламентира. Е, но, но това, че ще се откажем от нормативна уредба, не означава, че се отказваме от стойностни такива значими решения. Що се отнася до устойчивостта? Аз се опитах да, да, да посоча, че устойчивостта има много измерения. Едно от тях е околната среда. Да? Ако погледнем 5-10 години напред, ще се убедим, че Съединените щати вече нямат да бъдат принудени да се конкурират е, с чисти технологии, по, по чистота на технологичните решения. Обратното въжи за Китай. Китай ще бъде принуден да премине към чисти технологии. А Европа е принудена и ще бъде принудена да върви натам, както по економически, така и по екологични причини. Така че добре би било да се създаде единен пазар на чисти технологични решения. Да сложим край на, на положението, при което държавите членки не допускат, например, най-чистите, най-модерните биогорива на пазара си, защото се отнасят протекционистки към собственици производители. А тъкмо такава е реалността днес в Европа. Екологичната устойчивост впрочем, е една от причините, по които ЕФСИ ще насочи вниманието към високорискови новотехнологични проекти. Ако вземем други аспекти на понятието устойчивост, аз трудно мога да отделя образователната, социалната устойчивост от, от другите видове устойчивост, например. Европа би постигнала по-висока степен на социална устойчивост, ако обърне повече внимание на качеството на подготовка на образователните кадри. Само, само така ще преодолеем все още съществуващите разлики в качеството на образованието. И економически устойчиво развитие, ако вземем обикновено, най- економически устойчивото развитие е онова, което допринася най-вече за новата, за добавената стойност. И тук новаторството, разбира се, веднага ни идва на ум. Вероятно, господин председател, се налага да приведа един, един пример за, за нещо, което би следвало да направим, но за съжаление в Европа това е крайно трудно. В предходен живот, тъй да се каже, аз съм се занимавал с реформа на а, енергийното данъчно облагане, енергопотреблението се облагаше според парниковите емисии, които генерира. Отлична система, пазарно ориентирана, методика, която насърчава капиталовложенията в по-чисти технологии. Същото по отношение на облагането на автомобилния транспорт. От една страна се насърчава потреблението, от друга страна се стимулира създаването на нови чисти горива. Отличен модел би било това за Европа, но за съжаление, понеже такива решения подлежат на единодушно съгласие, те не могат да бъдат и взети, поне за сега. Благодаря. Втори кръг въпроси, е, колеги. Е, моля ви да се придържате към минута и половина времеви регламент. Е, нямаме всъщност повече от половин час. Госпожа Гардени. Благодаря. Аз бих искал накратко да се върна на въпроса за FC. Инвестиционен план, който поражда редица очаквания, но и поводи за безпокойство. Макар и е, да съм съгласна, че е, инвестиционният ресурс не бива да бъде насочен териториално, все пак би трябвало най-вече да се грижим за економическата и социална и териториална кохезия на Европа. И не смятате ли, господин комисар, е, че при вземането на решение за инвести... насочване на инвестиционните средства следва да се приемат някои коригиращи фактори към общите критерии за допустимост на инвестиционните проекти? Защото, ако щете, е, в някои случаи е, бизнесът може да не вижда за себе си и, и достатъчно висока економическа полза. Още още повече, макар и комисията да се отказва от териториалния критерий, доброто познаване на територията би спомогнало за по-голяма целенасоченост на процес. Госпожа Дали, господин Катайнен, трябва да ви кажа, че не сме така убедени, както звучите вие, що се отнася до финансовия ресурс за ЕФСИ, и не сме убедени, че нещата ще минат така плавно, както вие се опитвате да ни внушите, понеже е, не става въпрос само за прехвърлянето на тези 7 милиарда от хоризонт 2020. Нали? В край на краищата, ако се стремим ЕФСИ да допринесе за нова заетост и растеж. Но, да не говорим, че вие всъщност отговаряте за заетостта и растеж. Тъй като от фонда е, ще е, се финансират проекти, които са социално-економически ефективни и не увреждат околната среда, в същото време са свързани с известен риск, насърчават прехода към нисковъглеродна кръгова економика и насърчават социално-териториалната кохезия на Съюз. Обаче, на редица въпроси до днес все още не е даден отговор, Да но вие успеете да отговорите. Първо, твърде много догадки се ширят за видовете гаранции. Е, дали ще бъде, например, е, е, гаранция на първо губещия или пълна гаранция, т.е. пълно покриване на риск. Повече дялово или дългово ще бъде финансирането, как ще се задейства гаранцията, ще има ли минимална стойност на проекта. И след това, мултипликационния ефект, привличането на, на външно финансиране. Как да повярваме на показателя, който залага комисията, ако нямаме конкретни примери? Как, как ще се Нали, това число 15 фактически, 15 пъти мултипликационен ефект. Как ще го докарате? Благодаря. Карл Хайнц Флоренс за минута и половина. Ще се опитам да съм кратък. Господин комисар, радвам се, че днес се запознахме, но не мисля, че проявявате особено голям кураж. Наистина ли смятате да продължите да финансирате изгарянето на отпадъци за сметка на рециклирането? Това би било, според мен, крачка назад. Наистина, ни се иска да подходим по-новаторски към политиката в областта на отпадъците. Изгарянето на отпадъци в никакъв случай не е новаторски метод за третиране. След изборите комисията изпадна в депресия. Подходи песимистично към всичко, изготвено от предходната комисия, в това число и от бившия комисар Поточник – Същото въжи и за представители на отрасъл. Имам предвид третирането на отпадъци и кръговата економика. Големите германски асоциации на индустриалците не правят нищо друго, освен да мърморят в момента. Обявихте се за гъвкавост. Няма нищо лошо в това когато се изготвя законодателство, но то ще доведе до проблеми при прилагането на нормативните актове във всички държави членки, тъй като има оглем, огромни разлики между тях, например между Австрия и Италия. Защо се стига до такива огромни разлики в прилагането на законодателството? Това според мен се дължи на либерализирането на гъвкавостта, които толкова много хвалите. води и до огромно недоволство сред дружествата. Нещо, което според мен е огромен проблем. Um, Благодаря, господин председател. Господин комисар, допълвам някои от вече зададените въпроси, в това число от страна на колегата Гербранде, за източника на бъдещия растеж. не знаем, че устойчивите промишлени отрасли последователно показват по-добри економически показатели, особено по време на економическия спад. И комисията разработва една работна програма, наречена ЕТОС, бе, знаем, че ако ще се защитава, опазва околната среда, това трябва да става по нормативен начин, инак не се получава. Освен това, знаем, че някои от разрешенията в нормативната уредба дава добър резултат, други не толкова. Но ние постоянно получаваме съобщение, така послание от комисията, че тя проявява интерес единствено към по-високото качество на нормотворчеството. Никой не може да спори с това. Но, може ли да се примири обема на законодателството и качеството му? Е, въобще има, има ли възможност да се подобри качеството на нормотворчеството е, без непременно да се оставят бели полета в нормативната уредба. Например, ако вземете кръговата економика. Госпожа Вишневска. Благодаря, господин председател. Една от предпоставките в основата на енергийния съюз, за съжаление, е декарбонизацията. Казвам съжаление, защото аз съм от, от Силезия, от Полша Е, и въпросът за въглерода, т.е. за въглищата, очевидно е, е особено важен за нас. Така наречената декарбонизация ще доведе до масово съкръщаване на работни места в е, минодобива. Впрочем, знаете, че едно съкратено работно място в минодобива води до съкръщаване на още пет в свързани с минодобива отрасли. Така че според вас Възможно ли е, е, е минодобива, въгледобива в случая е, да бъде технологично модернизиран, за да, за да се подобри екологичното му въздействие? Та, доколко декарбонизацията ще определи е, в отбора на изследователски проекти, комисия, които комисията ще финансира, т.е. които ще бъдат финансирани от FC. Е, Например, по-чисти технологии на изгаряне на въглищата или технологии за пълно опозотворяване на добитите въглища. Още повече, че като един местен енергоисточник е, въглищата допринасят за енергийната сигурност. Да не говорим за решаването на някои демографски проблеми. Госпожа Ривази, благодаря, господин председател, господин комисар. Аз бих искала да отправя към вас едно послание в качеството си на депутат. Е, откакто комисията Юнкер е на власт, Европейският парламент е някакси недоизползван. Това е втория ми мандат като член на Европейския парламент и в качеството си на, на демократично избран депутат, аз до сега работих по голям брой нормативни текстове, отговарящи на очакванията на европейските граждани. А откакто председател на комисията е господин Юнкер, ние фактически няма какво да вършим. Не, не, не ни се дава възможност да законодателстваме в интерес на европейските граждани то фактически не, ежедневно се недоизползва потенциала на Европейския парламент. Сега вие говорите за устойчив растеж. Аз бих искал да кажа няколко думи за устойчивото здраве. Е, на лице, на лице е един проблем е, за веществата, влияещи отрицателно върху жлезите с вътрешна секреция. Знаете, проблемът се шири навсякъде в Европа, дори в определени случаи се е стигало и до Европейския съд. И какво смятате да правите вие? Все още ли ще изчаквате, ще занимавате с оценка на е, економическото въздействие или пък промишлените среди е, е, всъщност е, е, ви влияят и освен това, като разговаряте с американците, смятате ли е, наистина да настоявате е, е, е, е да не се подлагат е, на съмнение нашите здравни норми. Знаете ли обаче, че американците вече е, заобикалят е, тази воля на Европейския съюз. Може ли да поемете вие ангажимент през тази година критериите е, за, за опазване на общественото здраве да бъдат изрично формулирани и е, да е, бъдат част от преговорите за търговското инвестиционно споразумение с САЩ. Благодаря, господин Балцо. Европейският фонд за стратегически инвестиции следва да доведе до капиталовложения в размер от 351 милиарда евро, но това е възможно единствено ако съотношението собствен привлечен капитал по фонда е 1 към 3. Но как можем да привлечем инвестиции в такъв голям размер от частния сектор? Това ще е възможно единствено ако предоставим съответните гаранции. В Унгария нямаме много добър опит с публично-частните партньорства. Допускаме, че частният сектор ще трябва да поеме риска, като в замяна ще реализира приходи. Но нека помислим и за малките и средни предприятия, на които се пада голям дял от БВП в Европейския съюз. Според нас, те трябва да бъдат подпомогнати от комисията. Приветстваме нейната инициатива в тази посока. Същевременно заявявате, че ще квалифицирате като малки и средни предприятия и предприятия с до 3000 служители. Тоест повишавате прага от 250 на 3000. Господин Зипа, благодаря. Господин Гжип, извинете. Вие отговаряте за растежа, за работните места, за координация, за конкурентна способността на нашата економика. И имате много трудна задача да решите. От една страна съществува необходимостта за предоставяне на гаранции за осъществяване на устойчив растеж – от друга страна запазване на конкурентоспособността на нашата история, е, индустрия, за да може Европа да се отвори към външния свят. Един пример е споразумението с щатите за търгови инвестиции. Има сигнали, че в някои отрасли на индустрията се търси изнасяне на производството е, навън заради разликите в цените на енергията или на законодателните режими. Направили ли сте оценка за подобни въздействия на законодателни текстове? Кое е най-важното при вземането на решения за изнасяне на производство навън? Често говорим за изнасяне на производство, за да се намалят разходите, е, свързани с въглеродните емисии. В Европа също съществува проблем с химическата индустрия. В Европа функционирането на подобни дружества се регламентира от е, регламента РИЧ. В, извън Европа е, той не съществува. Какво е отношението ви към изнасянето на производството? Следващият оратор – благодаря. Това е господин Граматикакис. Новия фонд за инвестиции трябва да бъде ориентиран предимно към е, инвестиции в зелената економика, поне това са предвижданията. Но съществуват страни, които няма да могат да се възползват в максимална степен от тези намерения, заради не толкова добрата им економика, заради високия риск, заради общите економически обстоятелства. Например, това въжи за моята страна Гърция, както ясно може да си представите. И тогава Въпросът ми е как ще можете да убедите частни инвеститори все пак да се появят, като се има предвид економическата нестабилност? Как ще може да ги убедите, че ще има достатъчно стабилност, че те ще имат възвръщаемост на инвестициите? И отново, ако става дума за Гърция, сигурно а, ние ще се наложи да сключиме трета програма или меморандум и се надяваме, че по този начин гръцката ек- економика ще тръгне е, на добро е, за създаване на растеж. Може би фонда за инвестиции ще помогне и на програмите на Гърция, а и не само на Гърция, в е, целия Европейския съюз ние сме бивали жертви на някои програми в миналото. Интересно сега какво ще се случи. Майкъл. Си, monsieur le vice да d'être parmi Господин Дантен, добре дошли, господин а, заместник председател. Вие отговаряте за околната среда, но отговаряте и за а, въпросите и комисията за храните. А, това е един сектор, който е създател на много работни места, където работят много малки и средни предприятия и който за нещастие е, произвежда огромно количество е, отпадъци и съответно вреди на околната среда. В такъв смисъл, като че ли би било полезно, има проблеми с превода на английски. Commence. Vous êtes, euh, Monsieur le Vice-président, en charge de l'emploi, vous êtes devant la... Отговаряте за заетост, отговаряте за околната среда, отговаряте и за комисията, свързана с е, храните. Отново бива прекъснат оратора. Там се създават много работни места, но и много отпадъци. В този е, сектор са заети предимно малки и средни предприятия и там инвестициите в последно време бяха много малки. А търсенето на храна на световно ниво ще се увеличи. И аз имам следния въпрос. Считате ли, че е, този сектор има обещаващо бъдеще. Може ли да се възползва той от кредити за научни е, изследвания и инвестиции по плана Юнкер? Господин Демесмакер. Благодаря. Добре е дошъл на господин комисаря. Аз съм докладчив сянка на ЕКР за економиката на рециклиране. И искам да ви задам някои въпроси, надявам се да чуя отговорите. Много се радвам, че е, чуваме определени предложения от комисията, но част от тях ни карат да се безпокоим. Аз присъствах на едно изказване на Европейски политически център, където се говореше, че трябва да се формулират нови цели – вие можете ли да потвърдите, че вече формулираните цели ще си останат в законодателството и какво иска да каже комисията, когато заявява, че иска целите да бъдат пригодени към всяка е, конкретна е, страна? Какво ще правите? Препоръчи за, препоръки за отделна страна, различно формулирани цели, е, различна скорост на изпълнение на целите? Статистиката за Евростат за битови отпадъци, там наблюдаваме огромни разлики между страните членки. В никакъв случай няма равнопоставеност. И какво може да направи комисията, за да подобри изпълнението на законодателството? Госпожа Шуица. Благодаря. Добре дошъл на господин Катайнен. Аз изслушах въпросите на колегите и ако мога да обобщя, две теми се очертаха. Споразумението за инвестиции с Штатите и управлението на отпадъци и кръгловата економика. Вие сте обиколили всички страни членки в последните няколко месеца, господин Катайден, и вероятно на място сте видяли, че економиките в 28-те страни се развиват по много различен начин, така че всички тукашни идеи не е толкова просто да бъдат приложени. Аз разбира се съм за това да има кръгова економика. Смятам, че трябва да се работи по директивата за отпадъците. И аспект, три аспекта социален, е, екологичен и економически, трябва да бъдат прилагани едновременно. Вече почти една година, откакто сме заели поста си, остават ни само 4. Говорим обаче за дългосрочни планове от 5 до 10 години и повече. И нашите гласоподаватели очакват вече конкретни стъпки. А и ние като парламент ги очакваме. Та въпросът ми е кои ще са тези конкретни стъпки от ваша страна, за да можете да убедите всички на място за Харватия. Ние се възползваме от средства от различни фондове, 11,3 милиарда до сега, с фондовете по сближаване, социалния и така нататък. Но след като влезе, е, се подаде идеята за плана Юнкер, настъпи объркване. Хората не разбират е, разликата между плана за инвестиции и инвестициите, които идват от европейските фондове. Може би е добре да се обясни на гражданите какви са европейските фондове и какво означава плана Юнкер. После, е, съответната комисия, която ще подбира проектите, говорите за известни представители на известни компании и така нататък. Кой всъщност ще избира проектите? Благодаря. Изчерпахме списъка за заявки за задаване на въпроси и сега давам думата на господин заместник председателя за отговори. Кардини, um, Госпожа Гардини зададе въпроса как ще се финансират проекти, които не са чак толкова доходоносни, които са надежни, но печалбите няма да дойдат скоро, как ще се финансират те от фонда за стратегически инвестиции и ще има ли на място специалисти, които да познават контекста. Първо, фонда за стратегически инвестиция е ориентиран към проекти, които са по-рисковани. В смисъл, че печалбата не настъпва незабавно. така че да не се отблъскват инвеститорите, а да има споделяне на риск. Така че подобни проекти, за които задавате въпроса, ще бъдат подходящи за финансиране. Не комисията селектира проектите. Не сме ние тези, които ще кажем този проект е добър, а друг не е. В конкретните страни. Става дума за частните инвеститори, които искат да инвестират в съответната страна или регион. И ако те решат, че проектът е толкова рискован, че банките, които следва да отпуснат заеми, няма да го направят по достатъчно добър е, начин, е, тогава вече може да се потърси именно този елемент за споделяне на риска, за да се свалят лихвите надолу и да стане инвестицията интересна. Също се отнася и за проектите на публично-чашни е, партньорства. Италия, Испания, Германия, Франция, там поне за сега националните банки ще си сътрудничат с Фонда за стратегически инвестиции и ще подкрепят проекти, които, зад които застава фонда. Това е добре, защото те познават местните условия, имат своите клиенти и по този начин ще могат да ориентират правилните проекти към малките и средни предприятия. Госпожа Шуица, кой ще подбира проектите? В фонда е, управлението е на две нива. Комисията, която ще определя нивото на риска и която ще прави е, насоки за инвестиционни политики. И след това има една защитна стена, зад е, която ще бъдат наемани е, специалисти от пазара, които ще анализират вече проекта и ще дадат зелена светлина или не, според достоинствата на всеки проект. Тоест, е, ще си има е, съответния орган. А разликата между плана на Юнкер и структурите фондове, структурните фондове се отпускаха по страни и се използват за публични инвестиции или частно-публични партньорства или както реши страната. А планът Юнкер е един отделен фонд, който всъщност функционира като банка, от е, която всяка частно дружество или правителство може да се възползва, за да споделя риска. Банката не дава безвъзмезно средства, отпуска кредити. или е, текущ капитал. Това е особено важно за малките и средни предприятия. Това е един от въпросите, които най-често се задава в страните членки. Ще може ли предприятията, особено начинаещи предприятия, да набират капитал от този фонд? да вземат не само заеми на разумни цена, но когато нямат наличен капитал или основен капитал, те не могат да кандидатстват и за заеми. И именно се опитваме да е, решиме този проблем, свързан с основния капитал. Също да дадем е, възможност на е, за споделяне на риска за, креди, за кредиторите. Е, I hope Мадам Дали, Госпожо Дали, надявам се, че с това отговорих на въпроса ви. Попитахте ме и за минималния обем на проектите. Когато се финансират малки и средни предприятия, то става дума за проекти в сравнително малък обем. Но ако ще се финансира инфраструктура, ще става дума за широкомащабни проекти, които ще се финансират по много ясни критерии. Прагът ще е в размер от няколко милиона. Госпожа Вишневска зададе въпрос за минното дело. Попитахте дали по плана Юнкер се предвижда подпомагане на минното дело, така че то да стане по-устойчиво, по-екологосъобразно. Инвестициите в екологосъобразни технологии в минното дело могат да се направят по линията на Фонда за стратегически инвестиции. Минното дело е сред значимите отрасли в Европейския съюз, но има все по-голяма необходимост от екологосъобразни технологии в този отрасъл, например и в Китай. Трябва да направим така, че Европейският съюз да поеме водеща роля в тази област. Бе зададени въпрос за това каква допълнителна нормативна уредба е необходима. Към момента не мога да ви дам информация. В проектната група в комисията обсъждаме какви са подходящите възможности за устойчиво развитие на кръговата економика – Питаме се в кои нейни кои нейни аспекти трябва да бъдат уредени на общо европейско равнище, кои трябва да бъдат дерегулирани, в кои области трябва да стандартизираме и хармонизираме, какви стимули могат да бъдат предоставени, кой е най-подходящият законодателен акт, дали регламент или директива. Това е една много интересна област, но тя е изпълнена с много предизвикателства. Труден е въпросът за това как да се установи една устойчива в екологично и ем, стопанско отношение система. Кръговата економика няма да бъде уредена в рамките на един монолитен пакет. В много страни се прилагат вече добри практики, които надявам се ще обсъдите и вие. Господин Флоренц зададе въпрос за изгарянето на отпадъци. Запитахте дали възнамеряваме да насърчаваме този метод на третиране. Не, не възнамеряваме да го насърчаваме. В някои случаи изгарянето е по-добрият вариант в сравнение с депата, но целта ни е максимално да увеличим нивото на рециклиране, както и да насърчаваме избягването на генериране на отпадъци. Мисля, че вие сте много по-добри специалисти в тази област в сравнение с мен. За това и ще се вслушвам във вашите гледни точки. Госпожа Ривази заяви, че комисията Юнкер не желае да извършва законодателна дейност. Това не е вярно. Комисията встъпи в длъжност преди 5 месеца. И ако искаме да работим по наистина значимите проблеми, вместо да уреждаме детайлите, то за това ще ни е необходимо време. Фондът за стратегически инвестиции и планът Юнкер. Тези предложения бяха изработени изключително бързо, много по-бързо, от което и да е законодателно предложение в миналото. До края на пролета ще излезем с още няколко предложения, но за това ще ни е необходимо време. За да се постигнат добри резултати е необходимо време. Запитахте и за веществата, нарушаващи функцията на жлезите с вътрешна секреция. ще бъдат установени нови критерии, които могат да имат съществено отражение върху здравоопазването, околната среда, селското стопанство и търговията. В седмия план за действие за околната среда, прият през 2013 година, от съвета и парламента се заявява, че съвета трябва да разработи хармонизирани, отчитащи риска и опасността критерии за тези вещества. Въпросът, както казахте и вие, никак не е лесен. В научните среди няма единна позиция. За това и ще трябва внимателно да подходим към вземането на решение. Знам, че когато се обсъжда този въпрос, се намесват и емоции, а ние трябва да работим въз основата на факти. По време на обществените допитвания получихме 27 000 отговора, които трябва да анализираме много внимателно. Господин Балчо, споделим опита на Унгария, лошия ви опит с публично-частните партньорства. Не принуждаваме, не насърчаваме никого да осъществява проекти в рамките на публично-частното партньорство. То има своите предимства и недостатъци. Ще поставим ударението върху плановете за частни инвестиции. Публично-частното партньорство обикновено се обсъжда, като се дават примери за неговите предимства и недостатъци. Има и други възможности за установяването на взаимоотношения между публични и частни инвеститори обаче не е необходимо да се реализират, да се предлагат проекти за публично-частно партньорство, за да се получи финансиране по фонда за стратегически инвестиции. Повдигнахте и въпроса за изместването на производството. Има такива примери за изместване на производствени процеси от Европа към Китай – трябва да направим така, че европейските дружества да не изнасят производството си другаде. За целта трябва да работим за по-голяма конкурентоспособност. А конкурентоспособността има много различни измерения, предполага гъвкавост в редица области. Бе зададен и въпрос за това как да привлечем повече инвестиции, как да убедим инвеститорите да извършат капиталовложения. вложения. Фондът за стратегически инвестиции може да е от помощ, ако като цяло се създадат благоприятни условия за това инвеститорите да обмислят по-крупни капиталовложения. Фондът за стратегически инвестиции може да предостави гаранции за посрещане на част от риска. Но и правителствата трябва да си свършат работата за привличането на частни инвестиции, например в сектора на енергетиката или в туризма. Ако се привлекат инвеститори, които могат и желаят да извършат капиталовложения, то тогава може да се намеси и фондът за стратегически инвестиции. Господин Дантан зададе въпрос за хранително-вкусовата промишленост. Дали могат да се реализират там проекти финансирани по Фонда за стратегически инвестиции? Отговорът е да. Надявам се, че Европа като континент, известен с хранителните си продукти, ще подходи иноваторски към този отрасъл – че ще се инвестира в научно-изследователска и развойна дейност в полза на хранително-вкусовата промишленост. Господин Демезмакер, упоменахте гъвкавостта. Имахте предвид гъвкавостта при прилагането на пакта за стабилност и растеж ли? Не. Тогава бихте ли повторили въпроса си? Не, говорих за пакета за рециклирането. Наскоро получихме информация от Европейския политически център – Негови представители заявиха, че ще бъдат преосмислени целите по този пакет. Какво имахте предвид с предвиждането на конкретни цели за отделни държави? Общите цели ще бъдат запазени, но трябва да вземем предвид и големите разлики между държавите членки не е постижимо прилагането на уеднаквени стандарти във всички държави членки, поне не в средносрочен план. Отегленото законодателно предложение предлагаше именно това. Няма да си поставим по-малко амбициозни общи цели, но трябва да се запитаме какво можем да постигнем, като се имат предвид разликите между държавите членки. Един от елементите на кръговата економика е и пакетът за отпадъците, но има и други елементи, като проектирането на продуктите, повишаването на степента на ефективно използване на ресурсите, решаването на проблеми, свързани с суровините, подсилването на бизнес модели, допринасящи за по стойчиво потребление, насърчаването на даването под найем, на продук... под найем или под лизинг на продукти, насърчаването на новаторските технологии, гарантирането на по-добър достъп до информация за потребителите и други. Последният аспект, свързан с потребителите, е важен, тъй като те играят активна роля в економиката. Не са само пасивен получател. Това бе всичко от моя страна. Благодаря ви, председателят. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни благодаря ви за ползотворните дебати. С това изчерпахме дневния си ред. Следващото ни заседание ще бъде на 13 април след обед и на 14 април сутринта. Благодаря ви за участието. До скоро. Uh, discussion. I